Buenos días. Добър ден. Si les parece... Ако нямате нищо против, нека да започнем. Започваме заседанието. Първо исках да се извиня от името на председателя – той няма как да е при нас. Ето защо аз ще председателствам. Но преди да започна с дневния ред, бих искала да ви кажа, че днес е последното заседание на Комисията по селско стопанство на Антонела Русети – сътрудник, колега. Тя е сътрудник на нашия координатор Пауло Де Кастро. Антонела всъщност работи вече 11 години в Европейския парламент, 7 години от тях като сътрудник на господин Де Кастро. Работи в селското стопанство и допринесе много при последната реформа на ОСП. Антонела сега ще има нови възможности. Много ми е приятно от името на всички да мога да й благодаря днес е, за това, че работи толкова посветено, да й благодаря за присъствието и да й пожелая само успех в бъдеще. Bueno, y a Paolo, pues, mmm, lo siento. Ana Pau, Пауло casa, кажа, много ми е Sí, señor Año. As I may be about to lose my job. As, uh, сигурно ще загубя скоро работа. Мога ли да стана сътрудник на Пауло? Bueno, está bien. Aunque despidamos a Antonella, que lo hagamos con humor. Е, както виждаме, изпращаме Антонела с чувство за хумор, а на Пауло само ще му помагаме в този нов етап. Но сега да преминем към девета точка общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Всички раздели. Имахме мандат за триалога през миналия май. Комисията по селско стопанство изготвя становище по общия бюджет. След британския референдум Европейската комисия отложи представенето на бюджета за 2017 година. Ето защо ние го разглеждаме през юли. Разценките на съвета обаче няма да се предоставят преди средата на месец юли. Много от измененията в областта селско стопанство са свързани с прогнозните цифри на съвета. Нашият доклад, че господин Яр няма да представи своята позиция по цифрите, а по-скоро мнение за цялостния бюджет. Това е бюджета за 2017 година, който се основава на предложението на комисията. Заповядайте, господин Яр. Благодаря. Вие казахте във въведението, че поради Брексита Комисията представи своите изчисления много късно. На 30 август Комисията по бюджета прие становище. Срокът за изменение е септември. На 28 септември ще се одобри плана а през, на 2 октомври в пленарната зала ще се приема бюджета. Ние ще се опитаме на още 29 август да обсъдим в комисията бюджета. Това е много бързо, но няма да имаме време с докладчиците в Сянка да се срещнем преди това, вероятно. Но ще се опитаме да преди гласуването да се консултираме с докладчиците в Сянка. Виждаме, че тук изведнъж липсват три точки. Не сме ги махнали, просто защото не са важни. Нашето, нашия текст беше много дълъг, но тези три точки, които не сме обработили в момента, ще обсъдим по-късно. Затова нашето становище сега е по-кратко, но искам да успокоя всички докладчици в сянка. В последствие могат да се подадат по всички точки изменения. Спрямо 2016 година бюджетните кредити са намалели с, 0,7%, 2,6 милиарда. За първия стълб – Имаме нашите <clears throat> цели. Има съкръщение тук. Това съкръщение беше планирано. Харпатия се присъедини. <clears throat> Нямахме обаче проблеми с това. Директните плащания са осигурени. Тоест, нямаме нужда от големи резерви при директните плащания. Точка трета. Нещата тук са по-трудни. Имаме съкръщения с 3,4 милиарда. Това не може да го приемем. Трябва ни обяснение от колегите от бюджета и от бюджетната комисия и от комисията. Имаше два опита за обяснение. Първият опит казваше, че не може да приемем съкръщенията. На втори опит беше, че има един, една синус линия при преосмислянето на бюджета, средносрочния преглед, така или иначе, това, което се предлага като съкръщение във втория стълб, не е приемливо за нас. Това означава съкръщение на инвестициите. На трето място намалява се почти с половина маржа. Винаги ние сме казвали, че имаме по-малък марш в сравнение с предишните бюджети. И маржът всъщност е малък резерв за непредвидени ситуации и кризи. Затова винаги казваме, че искаме да поддържаме нивото на маржа, т.е. то да не се съкръщава. В същото време много често маржа се планира за други области и ето какво се получава. Половината от маржа е намалена и отива за преодоляване на беженската криза. Но според мен, държавите членки тук трябва да помислят по друг начин. Когато има разходи за беженска криза, трябва да има други средства, а не те да идват от аграрната политика. Има и увеличение за 7, 75 милиона. Има подкрепа за пчеларите. подкрепа 35 милиона. Освен това, казахме, искаме по-добър контрол за кризите, по-добра подготовка за кризи, т.е. имаме нужда от резерви, маржа трябва да остане. Точка 14. За конкурентоспособността на селското стопанство за да имаме едно добро, добре функциониращо селско стопанство, имаме нужда и от добър бюджет. Това е. Когато има високи амбиции за селското стопанство, тогава трябва да настояваме и на, със съответните финанси. Така че и тази формулировка е залегнала тук. Така че има различни светлосенки в бюджета. За нас са важни съкръщенията, които не може да приемем, особено съкръщенията във втория стълб. Това е от мен. Благодаря ви за досегашното сътрудничество. Мисля, че ако продължаваме така, ще може да създадем едно много добро становище. Надявам се също така, че определени точки ще могат да бъдат полезни за становището на бюджетната комисия. Много благодаря, господин Яр. Господин Декастро. Интервенго номе ди Тибор колега ке... Благодаря. Аз се изказвам от името на Тибор Цани, той е докладчик в Сянка, но няма как да бъде при нас тази сутрин. Исках да благодаря на Петър за извършената работа. Мисля, че неговите позиции са сходни с тези на други колеги. Ние сме много притеснени от тези урязвания за селското стопанство – виждаме, че те могат да бъдат доста съществени и за това трябва да се подготвим за заседанието на 29 август, да имаме стратегия за измененията. Необходимо е да сме сигурни, че съветът няма да отиде още по-далеч от предлаганите урязвания от комисията и да прехвърли спестения ресурс, за да плати за други области в риск. Селското стопанство също е в риск. Не можем да позволим тези съкрещения на бюджета. Благодаря. Благодаря, господин Декастро. Някой друг иска ли думата по бюджета? Госпожа Мюлер. Благодаря. Аз искам да благодаря също на Петър Яр за добрите обяснения. Може само да го подкрепим. Трябва да създадем една добра стратегия, за да няма големи съкръщения в бюджета за селското стопанство. За това е важно да имаме едно добре становище, едно добро становище ще направим от наша страна каквото може. Благодаря, господин Вега. Е, Добър ден на всички. Струва ми се, че този бюджет тръгва по грешен път, защото всъщност той ще доведе до бавното умиране на селското стопанство в Европа. От една страна виждаме една поредица от реформи на ОСП по посока на все по-голямата либерализация. Ние обаче не разполагаме с инструментите, които да помогнат да се справим с последвалото дестабилизиране на пазара. Това е противоречие само по себе си. Ние се оказваме в много различна ситуация. И тя е резултат от политиките през последните години. Либерализирането на млечните квоти, например, с ужасяващи последици и ценова нестабилност. През мината година видяхме, че се използват маржове и всякакви други инструменти. Ние искахме да се помисли как да се компенсира вредният ефект от тази огромна криза в селското стопанство. Не би трябвало бюджета на ОСП да плаща за руското ембарго, защото то беше наложено чрез политическо решение – Необходими са други пътища, за да се справим с последиците от едно такова решение. Не бива селските стопани да плащат за политиките на Европейския съюз. Има и още нещо, което ми се струва важно. Здравето на животните и здравето на горите. Има множество болести сред животните, сред птиците, свинете, има и множество растителни болести. Глобализацията и увеличената мобилност ги увеличават. Следователно, бюджета би трябвало да отрази тази промяна и да включи средства за превенция на епидемиите. Благодаря. Благодаря, господин Вега, господин Аню. Благодаря ви, госпожо председател. Ние говорим за намаленията в селско-стопанската област. Всъщност преди два месеца аз водих дебат по референдума с самия комисар Холган – не знам дали той не трябваше да дойде в Обединеното кралство и да насърчи хората да гласуват по различен начин, но както и да е, по време на този дебат аз казах, че според мен селско-стопанският бюджет ще бъде урязан, за да се намерят пари за мигрантската криза. Очаквах комисарият да отрече това, което съм казал, но всъщност той не го направи. И за това аз останах с чувството, че предстоят наистина съкръщения. Сега нека се придвижи малко напред във времето, нещо, което няма нищо общо с Брексит. Знам, че винаги фермерите са се оплаквали, искали са повече средства, но би трябвало Европейския съюз да помисли за достойното пенсиониране – на фермерите да получат, например, при пенсиониране една сума, която се изчислява възоснова на всички години, прекарани като работник в селското стопанство. Освен това, може да се помисли не за субсидии, а за механизми за предаване на фермата, например на млад стопанин, предоставяне на плодове и зеленчуци на местния пазар и така нататък. Но когато говорим за ферми от 5 до 10 хектара, няма нужда от субсидии, колкото и еретично да звучи това. Благодаря ви, господин Агни. Господин Фланаган. Uh, uh, uh, Благодаря. Може ли да кажа нещо на господин Агню? Вие винаги сте участвали в работата на нашата комисия, но вие сте евроскептик и е малко странно сега, че скептиците идват на нашите заседания и ни обясняват какво да правим. Според мен, обаче, при бюджета най-големият проблем е липсата на обществена подкрепа. В крайна сметка хората са тези, които плащат за тази политика. Аз цял живот съм убеждавал гражданите, че е хубаво фермерите да получават пари, защото тези пари не остават в джоба им. Те ги изразходват в моето семейство не сме били фермери. Баща ми беше дърводелец. Но трябва да кажа, че без парите по ОСП и той нямаше да може да се справи. Въпреки това никой не го разбира. Има и още нещо, което ми се струва още по-опасно. Вслушайте се в гласовете на тези, които се дразнят, че голяма част от средствата изобщо не стигат до самите селски стопани. Те попадат в джоба на големите производители, като Лари Гудман в Ирландия, който има собствени самолети. Когато парите по ОСП финансират такива хора, ние няма как да рекламираме своята политика. Трябва да убедим на първо място обществеността, което обаче в момента е невъзможно. Благодаря ви, господин Фланаган. Господин Дес. Благодаря. Аз от 25 години съм депутат и всеки, всяка година преживявам атаки така да се каже, върху бюджета. Но трябва да аргументираме добре и трябва да сме сплотени, но преждеговорившият колега има право. Не винаги средствата се използват както трябва. Не може обаче е, бюджета за аграрната политика да се използва за други неща. Да, има е, бойкот на Русия, има ембаргото за Русия. И не бива ние да финансираме това ембарго, да понасяме щетите от него, не бива ние да финансираме беженската криза. Благодаря на колегите, които работят по тази тежка материя. Аз също бях ядосан, че германският економически министр каза, че не може най-големият бюджет да отиде за, гра... за селското стопанство. Но аз отговорих, че ако толкова внимателно винаги се отчитат средствата за селското стопанство, ако, ако всички области отчитат така добре своите средства, всичко би било чудесно. И когато обясним на хората всичко в подробности, те го разбират. Много имало е моменти, когато бюджетът за селското стопанство е бил 87% от целия бюджет на Европейския съюз. Muchas gracias, señor много ви благодаря, господин Дези. Накрая, господин Никълсън. Благодаря ви, госпожо председател. Аз говоря като докладчик в сянка, това е господин Белдер, всъщност от негово име, на ЕКАРЕ. Първо, благодаря на господин Екаре на господин Яр. Той наистина представи отличен доклад. Точно това, което съм и очаквал. Ние трябва да работим заедно, разбира се, но вчера знаете, че ние координаторите обсъдихме и съкрещенията в Генерална дирекция Агри. Може би комисията трябва да ни обясни какво се случва, защото то е много обезпокоително. Когато пристигнах тук 89-та година, за селското стопанство се даваха над 45% от европейския бюджет. Сега, разбира се, тези суми са много по-малки и продължават да намаляват. Ние трябва да поемем отговорности. Разбира се, това са пари на дънакоплаците и трябва да се изразходват правилно, но независимо какви ще са последиците от Брексит, аз трябва да гарантирам бъдещето на нашите селски стопани. Разбира се, господин Агню е прав по време на дебатите преди референдума се обясняваше на фермерите колко добре ще живеят извън Европейския съюз. А всъщност това изобщо не е така. Те бяха много по-добре защитени в Европейския съюз. Както и да е, ще видим дългосрочната картина. Виждаме, че има намаления. Всъщност в това няма нищо лошо, ако парите се изразходват по-добре ако те наистина стигат до тези, които имат най-голяма нужда от тях и помагат за развитието. Но господин Фланеган каза нещо важно, което виждаме и в собствения си избирателен район. Парите за селското стопанство всъщност захранват и реалната економика. Ето, споменава се думата субсидии – но аз много се ядосвам, когато я чуя, защото това не са субсидии само за фермера. Това е субсидия и за консуматора на продукта на фермера, тъй като ако производителя не получи достатъчно средства, за да произвежда, няма как тези, които консумират продукта, да го получат не би трябвало да има твърде голямо намаление. Производството на висококачествена храна е много скъпо. Затова ние трябва или да помагаме на фермерите, или те ще започнат да се изчисляват в крайната цена всички разходи по производството. От това, разбира се, ще пострадат и останалите членове на веригата като консуматорите. Те трябва да разберат, че производството не е лесно. Благодаря, господин Никълсън. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря. Ще представя гледището на комисията. Най-напред. Вие познавате общия контекст, защо всъщност бюджета бе представен толкова късно тази година. Е, това за парламента и за съвета има практически последствия, т.е. много е трудно да изготвите вашите становища. Това е така. Но сега е, към отделните точки, които бяха засегнати от депутатите и от докладчика. Ще кажа следното като въведение. Един бюджет трябва да бъде планиран много внимателно какви ще са разходите именно за следващата година. Няма смисъл тези, които подготвят бюджета, да, да записват огромни суми, когато ние знаем, че тези суми няма да могат да бъдат изразходвани и няма да са налични. Така че в този смисъл трябва да разглеждаме съкръщенията. Сега за маржа. Наистина, вярно е, част от маржа от функция 2 ще се използва или по-скоро се планира да се използва за бежанците. Ние смятаме, на базата на наличната информация в момента, че тези суми няма да бъдат нужни за селското стопанство през 2017 година. И за това смятаме да подкрепим този важен приоритет като беженците с тези средства. Сега към отделните точки, които засегнахте. Е, мляко за училищата, плодове, зеленчуци. Съкръщенията, които предлагаме ние, също се основават на информацията, с която разполагаме в момента и на досегашния ни опит. Е, виждаме какво се случва с тези програми, как се изпълняват те. Държавите членки според нас просто не могат да разходват повече средства, отколкото ние предлагаме, поне за 2017 година. И няма смисъл да се задава по-голям бюджет, когато още от самото начало знаем, че тези средства няма да бъдат абсорбирани. Тези средства ще бъдат просто изгубени, ако до 15 октомври 2017 година тези средства не се освоят. Сега за втория стълб. Казахте, че има големи съкръщения тук, но фонът и аргументът е, че 2016 година беше една много специална година. В селското стопанство между двете финансови рамки има препокриване и това въжеше за 2016 година с особена сила. Това означава, че от 2007 2007-2013 година програмите вървяха на пълни обороти и имаше много плащания, които трябваше да се случат. В същото време започваха програмите, които бяха планирани за периода 2014-2016 година. Тоест имаше една много специална ситуация. Какво се случи? Имаше плащания, които бяха предвидени за 2014 година на стоеност 8,6 милиарда евро. Тези плащания бяха разпределени за 2015 и 2016 година, за да могат да, да се даде нужната гъвкавост на държавите членки да платят сумите за старите програми. Тоест, е, за, за годините 2015 и 2016 имаше една много специална ситуация. Това, което предлагаме за 2017 година е връщане към нормалността. Тоест, сега започва всъщност истински отчетен период 2014-2020. Ние предвиждаме 14 милиарда евро за, този, за тази област – и е, това е сумата, която се залага в бюджета 2017 година. Ние смятаме, че това ще е нормалната процедура. И смятаме, че това е сумата, която отговаря за развитието в селското стопанство. Т.е. няма специални съкръщения, това, са просто, това е просто нормалният режим, към който се насочваме и постепенно платено изплащаме сумите, които не бяха изплатени от предишния отчетен период. Съкръщения в селското стопанство страна на комисията не се предвиждат в такъв смисъл. Ние смятаме, че сме създали един или по-скоро представили един реалистичен бюджет, който ще покрие всички нужди през 2017 година. Но вие знаете, ние не знаем какво всъщност ще се случи през следващата година, през есента, и това ще се обсъди в парламента. Ще има корекции. Следващата седмица ще заседава съвета по селско стопанство, ще има предложение на комисията. И ако се окаже, че има нужда от допълнителни средства, то в тези корекции през септември тези допълнителни средства ще бъдат естествено предложени. И това ще са средства за функция 2. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря за представенето и обясненията от ваша страна. Мисля, че с това изчерпихме дебата по бюджета. Давам думата на господин Яр. Благодаря, благодаря за сътрудничеството от страна на докладчиците в Сянка, благодаря за, за дискусията и за обясненията на комисията. Естествено, трябва много да внимаваме, когато говорим за бюджета 2017 година, тук става дума за конкретика и за реформе. Трябва много да анализираме ситуацията. Оценката на селскостопанската политика е много ясна. Ние сме надежден партньор на селското стопанство Намалили сме бюрокрацията до голяма степен. Но обществото иска от нас по-високи стандарти, иска, има по-големи изисквания от е, страна, от гледна точка на технологиите в селското стопанство. Добре, ако това е желанието на обществото, а, ние трябва да го вземем предвид, но за тази цел е, би трябвало да има и повече средства. Искам да подчертая, а, ние не сме бъчвата бездъно, но сме надежден партньор на, селско, на фермерите, на селското стопанство в Европа. Естествено, при маржа, добре, това беше нашият анализ. виждаме, че беженската криза трябва да се реши, разбираме, но също така в тристранните срещи трябва да, да постигнем един, да, да приложим един основен принцип. Който поръчва яденето, той плаща сметката в крайна сметка. след като съвета взима определени решения, трябва да предложи и средствата. Не е честно просто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 Ние разбираме ситуацията в държавите членки, че в началото на периода програмите едва тръгват, в края на периода е, трябват допълнителни средства за изплащане на е, възникналите разходи. Така или иначе, има нужда от определени подобрения. Както казах, е, ще има допълнително заседание на докладчиците в Сянка. Това, което казаха колегите, аз си го записах много внимателно и ще го споделя с докладчиците в Сянка на това заседание. Надявам се, че ще успеем да изработим едно добро становище, тъй като то е много важно за бъдещия бюджет. Когато се застъпваме за една идея в областта на селското стопанство, трябва сплотени да стоим зад нея. Nochmal vielen Dank für die Debatte und die Antwort. Благодаря за дебата. Много благодаря, господин Яр. Наистина, едини сме по-силни. И това искаме да постигнем обединение на всички. Трябва да ви уведомя, че крайният срок за внасене на измененията е 22 юли 12 часа на обяд единствено на английски язик, господин Агньо. Само на английски язик. Ето, лесняваме ви. Ние искаме Обединеното кралство да е при нас. За това всички изменения само на английски. До 22 юли 12 часа на обяд имате време за тях. Следващата точка, 10 беше отложена за месец септември, както вече ви е уведомил председателят. За това и минаваме към следващата точка, представена от комисията ГД Здравеопазване и безопасност на храните. Темата е актуалното състояние на ксилела фастидиоса. Уважаеми колеги, първото избухване на ксилела фастидиоза беше през октомври 2013 година в Южна Италия. Тази бактерия наистина порази хиляди хектари в Апулия. 2014 година комисията реши да вземе мерки, като постанови че трябва да се направи нещо за тези умиращи дървета, но местния съвет в Лацио искаше да спре изпълнението на мярката за изсичане на дървета близо до заразените маслинови дървета. Затова се обърна с преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз, доколко едно такова решение е законосъобразно. На 9 юни Съда на Европейският съюз оповести своето решение, с което потвърди законосъобразността на решението на комисията и съответствието с директива на съвета 2029. Директивата се тълкува в светлината на принципите на превенцията и предпазливостта. На 21 юни координаторите от политическите групи решиха да организират обмен на мнения с представител на Генерална дирекция здравеопазване и безопасност на храните, като темата е ксилела фастидиоза. Комисията по околна среда също получи покана за участие в едно такова заседание. Предварително ние очаквахме директорът на тази дирекция да бъде при нас, но настъпи промяна. За това сега ще чуем госпожа Дороти Андре. Тя ще представи най-новото по предприятите мерки за изкореняване – на болестта и съответно превенцията. След като я изслушаме, ще можем да зададем своите въпроси и съответно ще можем да направим и коментари. Госпожо Андре, като представител на комисията, заповядайте. Мерси боку. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички дами и господа депутати. Моля, извинете моя директор, господин Бернард Ван Гутен, който, за съжаление, не може в момента да дойде на заседанието на вашата комисия. Нека да ви представя какво се случва след като комисар Андрия Кайтис се появи при вас в рамките на структурния диалог на 15 марта когато е, разясни е, мерките, които предприема комисията, защото е, приема ситуацията за много сериозна. До момента от 28 страни членки, 3 са тези, които са е, отбелязали наличието на ксилела на територията си, именно Италия 2013, Франция 2015 и съвсем наскоро е, Германия. Ще говоря по-подробно след малко за това. И трите страни вече са въвели мерки за наблюдаване на съответните зони и от 2015 наблюденията показват, че няма разпространение. От март комисията бе уведомена за едно ново огнище в Италия. Ние направихме съответна проверка Италия бе уведомила комисията, че една част от територията й се счита за незасегната от ксилела. На базата на тези данни е, комисията на 15 април взе решение за промяна на границите на съответните зони, да се изтегли границата 40 км по, е, на север и да се даде възможност на района на Лече, най-общо казано, да определи две зони, така буферни зони, една от 10 и една от 20 км, в които трябва да се приложат радикални мерки така че да се прекрати разпространяването на болестта на е, север, където има големи засъждения от маслини и да се предотврати появяването и в Европа. На 12 май бе взето това решение, след което поискахме от Италия да ни представи нов план за действие, по-специално в района на Полия. Както знаете, е, различни е, дела започнаха в Италия. Първо обжалвания на местно ниво, регионалния е, трибунал зададе преди юдиционално запитване към съда. През юни той анализира данните, дали изкореняването на дърветата и зона, в зона от 100 метра е пропорционално на поставената цел и на базата на научни данни е, съдът се произнесе е, в, и а именно, че са напълно оправдани и пропорционални мерките. Комисията е доволна от това вследствие на това решение. Поискахме от Италия да приведе в изпълнение решението. Генерална дирекция здравеопазване има среща тази седмица с представители на Министерството на земеделието на Италия, които ни обясняват, че са се обърнали към регионалния съд с искане да се съобрази с решението на съда, т.е. да имат разрешение да се отрежат дърветата и да се направят съответните мерки. Италианските власти ни обясниха, че междувременно има различни казуси, дела, 12 реално, и как точно ще се стиковат всички те. и как ще се преведе решението на дело. Това би следвало да се извърши възможно най-скоро, но има правила, разпоредби, които се следват едно след друго, общо 13 случаи. Представителите на Италия и Министерството на земеделието ни обясниха, че искахме от тях е, да се предостави една втора проба, преди да се разбере къде е за заразата. Сега вече има и други заразени дървета в зоната от 20 км. Така процесът се удължава. За момента италианците не спазват европейските фитосанитарни норми. Те ни информираха, че ще направят анализ за социално-економическите въздействия преди да приложат съответната мярка, което разбира се изобщо не ни се нрави, защото според решението на комисията това просто не е необходимо. И е, на базата на техния отговор, така мога да кажа, че е, бяхме, как да кажа, доста разочаровани защото в края на краищата има и елементи на престъпления там, свързани с дърветата, които трябваше да бъдат отсечени. Решението удължихме с 6 месеца. На 13 юни ще е, се взе решението да се продължи решението с 3, 6 месеца. Но дърветата, които, така или иначе, дърветата, които е, трябва да бъдат отсечени в рамките на 6 месеца, няма да бъдат отсечени. Сега надяваме се, че е, ако е, административният съд предприеме съответни мерки, е, този процес ще се ускори. Комисарът ни ще се срещне с италианския министр на земеделието следващата седмица и ще продължи да настоява да се изпълнят общностните мерки възможно най-скоро, защото колкото повече време се губи, толкова повече рискуваме да се заразяват не от отрязани дървета, да върви заразата нагоре на север и не знаем докъде ще стигне. От наша страна ние също движваме е, юридически процедури. Това е единственото, което може да направи е, комисията. Започнахме вече процедура за нарушение. Сега работим и върху други варианти. Е, местните италиански власти се оказват така заклещани в един много сложен проблем плюс съответните наказателни дела, които се водят там. Но всичко трябва да бъде приведено в ред и те трябва да си вземат съответните мерки. Ние ще трябва да предприемем допълнителни юридически мерки. Това е. Има нещо положително, че са направили план за проверка мели са и хора, но 3-4 месеца ще отида, за да се провери буферната зона, ако трябва да се провери така, както е необходимо. Така, значи трудно е и освен това бавно се случват нещата и за това комисията се опитва максимално да подбутва Италия да предприеме действия. Във Франция положението се развива. В Корсика има няколко огнища. 253 огнища. В Прованс и Кота Азюр, само 14. Френските власти са си поставили за цел да изкоренят е, заболяването, така че са започнали с изключително много мерки. Е, направихме проверка през е, февруари, изпратихме инспектори в Корсика и в Кот дазюри и в Прованс. Изкореняването е в, се случва в момента. Настоявахме също да не се пренасят дърветата извън заразените зони. Тоест, те да бъдат достатъчно непропус... защитени от изнасянето на бактерията. Франция трябва да ни отговори как изпълнява препоръките от проверката. Нашия генерален директор се срещна с, техния, с генералния директор за замеделие на Франция. Тоест, ние заставаме за тях така с а, пълната си сила. Всяка, а, всеки месец а, поставяме въпроса, обсъждаме го. А, и то по обсъждаме въпросите и случващото се и в трите страни Германия, Франция и Италия. Както каза, Германия от 16 юни ни информира, че е, има зараза. Е, заразен е, растения в оранжерия. Зоната е вече определена, много сериозно се приема въпроса, взимат се мерки. Поставен е проблема на ниво ръководители на фитосанитарните власти. Утре ще имаме среща, така че, що се отнася до Германия, можем да е, кажем, че става дума само за едно заразено е, растение за сега. Не ни съобщават да има други и се надяваме, че там нещата ще бъдат е, овладяни. Това е Това са различните ситуации в трите страни членки. Мерките, които се предприемат от май, са напълно адекватни, така че да позволят на страните членки да изкоренят заболяването. Всичко е на лице, само трябва да бъде направено ние се базираме на научни данни, ЕФСА е, се очаква от тях да следват, е, да, да видят какво се случва, какво ново се, се появява. Е, смятаме, че мерките са напълно пригодни за целта. Комисията единственото, което може да направи е да прави проверки и е, също можем да прибягваме към е, юр... правни и юридически мерки, ако държавата не си извършва необходимите мерки. Разбира се, е, винаги е необходимо да има и финансиране. Комисията създаде един фитосанитарен фонд, за да, който ползваме заедно с колегите ветеринари, специално за надзор и изкореняване на заболявания. Но за да се ползваме от този фонд, трябва първо да се задейства общностно законодателство – но такова ако такова законодателство не бъде преведено в сила, средствата не могат да бъдат отпуснати. Там пък и така интереса да има мерки на общностно ниво и да се получи съответното финансиране. Също считаме, че е много важно да се осъществява комуникация на местно ниво също да се държи връзка с представителите на парламентарната власт на местно ниво, за да е ясно колко сериозно приемаме ние това заболяване. Никак не е лесно, разбира се, за тези, които трябва да е, пожертват е, насъжденията си, особено като става дума за маслинови гори, никак не е лесно, но е, като цяло ние трябва да изпратиме посланието и го правим – че трябва да се предприемат мерки и е, трябва да разясним, че е, да, много е тежко това за съответния район, но това е единствения начин да се избегне е, в един момент да и други да се окажат в същото положение. Така че превентивните мерки са от ключово значение за изкореняване на тази болест която може да има изключително сериозно въздействие върху маслиновите насъждения. Това е, мога да кажа само, че комисията е много активна, много се занимаваме с този въпрос и аз и колегите ми, включително и правната служба на комисията се занимава с този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря, Сега започваме дебата. Госпожа Ран има думата. Благодаря. Благодаря на всички. Ето това е бутилка зехтин за колегите, които не знаят. Трябва да кажа името, което може да се прочете от тук. Това е зехтин с ягоди, много интересен и диня в него. Но както и да е да благодари на комисията, тя говори за заразата, за притесненията. Всичко това го чухме и когато избухна епидемията и когато заради липсата на контрол на едно от пристанищата на Европейския съюз започна това бедствие. Чухме какви мерки се вземат, за да няма нови такива случаи, да има по-добър контрол по границите и пристанищата. Ние сме съгласни с това, което чухме, в това няма съмнение. Европейската комисия ни казва, че това се прави вече две години, след това и миналата година ни каза, това се прави вече една година. Днес комисията е притеснена. Ние, разбира се, трябва да продължим да се борим с тези болести от трети страни. Но виждаме, че същевременно Европейската комисия иска да намали контрола по вноса що се отнася до черното петно и други заболявания. Аз искам да попитам какви са причините за намаляването на този контрол. Защото като че ли Европейската комисия ни казва едно, а всъщност прави точно обратното. Мисля, че най-малкото, което може да очакваме е някаква последователност. Би трябвало да се предпазим от бъдещи епидемии, да увеличим контрола, а не да го намалим. И ако комисията смята, че ще се защитава чрез съда на Европейския съюз, то това не е правилният инструмент. Би трябвало да ни обясни, да отговори на въпроса ни. Защо се намалява контрола, за да има всъщност по-голяма сигурност? В това няма логика. След това да споменем и ролята на Китай. Ето, сега за първи път ние ще изнасяме към Китай пъпеши и череши, но те трябва да прекарат 15 дни в студена камера. Има и други заболявания, Тауматотибия трета, Ето това е едно от тях. Трябва да го прочета, името е трудно, но ето това е също болест и ние искаме да ни се помогне, защото ние внасяме плодове, като не им налагаме това преминаване през студена камера. Всъщност студеното третиране е много важно. Комисията обяснява, че тя изисква такова третиране. Добре, защо тогава не се наложи на границата? Защо не се наложи това 15-дневно студено третиране? Прави го САЩ, прави го Китай. Защо не го правим ние, за да имаме ефикасен контрол на границата си? Или ще го направим, или всъщност ние ще сменим посоката. Ако не направим нещо, ще продължим да имаме проблеми с тъмното петно, с заболяванията по лимоновите насъждения. Искаме ли да осъществим промяна или не? Благодаря, госпожо Хернан, господин Себастия. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има нещо символично в това, че ни се раздава зехтин, точно когато говорим за ксилелата. За това става дума, за качеството. Е, ние ще преминем към това на следващата си точка, но както и да е, благодаря. Сега говорим за ксилелата. Добре, аз искам да благодаря наистина на комисията за нейното представяне, но той едва ли ни успокоява. Ето, вече имаме три заразени държави членки, а същевременно работим на единен пазар. Този пазар има свободно движение на хора и стоки, но се оказва, че ние не налагаме едини решения – Мерките се предлагат от комисията, но след това се натъкват на съдебните пречки от вида, който видяхме в Италия. Ние трябва наистина да бъдем по-едини. Ако ще имаме единен пазар, нека има и единно третиране при такива проблеми, единно разбиране защото този проблем е европейски и той става все по-голям. Той не е проблем само на засегнатите страни. Затова Европейската комисия трябва да е много по-твърда, трябва да покаже, че никой не може да се играе с наложените мерки, трябва да се изпълняват решенията на комисията. Аз имах някои бележки заедно с колегата Ернани по други елементи, не само вноса на стоки. Виждаме, че борбата с подобни заболявания е все по-сложна и ще става все по-сложна с оглед измененията на климата, измененията на температурата, новите болести за нас. Имаме влушаване на контрола. И това, което ни казва комисията, не е достатъчно, защото мерките могат да се заобиколят. Особено при лимоните, заразени от тъмното петно. Ние всъщност по този начин ще създадем същите проблеми, каквито сега имаме с ксилела фастидиоза. Искам да попитам ГД здравеопазване – Какви са реалните възможности на Европейската комисия да съгласува едини действия във всички заразени държави? И вторият ми въпрос. Ние знаем, че цитрусовите плодове са заразени, някои от тях от това тъмно петно. Какво се прави? Благодаря господин Себастия, господин Сулю. E eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Генерална дирекция здравеопазване също. Няколко коментари е, имам да направя от името на колежка, която е от Пулия и съответно много се вълнува с е, проблема, като иска да се потърсят и альтернативни устойчиви мерки за справяне с проблема. Е, за да може да се преодолее проблема. Ксилела в момента се установява в три е, страни членки, които официално са заявили това, но ни, нищо не ни кара да мислим, че тя не присъства в други страни, защото е, е много интензивна търговията вътре в Европа и не е ясно какви, къде, как може да е била пренесена. Така че е, не само в полия е проблема. Поискахме да се смени категорията, обаче е, комисията само е, е, започна да задейства процедурата за приложението на съответната директива едва сега. Много се радвам, че те сменят позицията си, но е редно сега да излязат и с различни мерки за справяне с проблема. Що се отнася до нас, ксилела не може да бъде унищожена, като се отсичат дървета. Трябва да се обработват растенията, за да повишат резистентността си за справяне с бактерията. Така че трябва да се види какво ни предоставя като предложение така наречените альтернативни е, научни данни. За сега при, се приемат много едностранчиви мерки. В Бари има изследвания. И има много експерти, които не са убедени, че това е единствения начин да се бори с а, проблема. И въпросът е, че комисията трябва да е наясно, че ако иска да постигне нещо, не може да не работи на местно ниво. А, тук а, става дума за хора, които са употребили всичките си средства, за да направят тези насъждения и сега те трябва да бъдат унищожени. Има а, е, данни от биологически изследвания, които казват, че има начини да се създадат а, е, е, да се създаде защита с повишаване на резистентността. Комисията не предлага нищо ново в такъв смисъл. Освен това, органите на комисията трябва да изпратят и ясно политическо послание. Трябва да чуем и мнението на ЕФСА да даде е, данни и за биологичните методи за борба с това заболяване. Господин Русон. Oui, merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, ние искахме да, се, е, е, да отидем точно на проверка в Полия. В Умбрия бяхме също така. Това за нас е европейската столица на е, маслиновото олио. В Пулио бяха унищожени 60 000 хектара насъждения маслини и последствията не са само економически. Трябват обединените усилия и на политици, и на производители, и на земеделски стопани. В, едни, в дискусии между тях бяха поставени много ясни е, въпроси. Е, бяха взети, е, беше взето много тежкото решение да се унищожат всички насъждения в рамките на 100 метра. Но бактерията не засяга качеството на маслиновата реколта. Тези маслини не са вредни за здравето. Много е важно това да се знае. А изкореняването на дърветата ще има сериозни економически последици. И то в момент, в който се внасят хиляди тонове зехтин от Тунис. Скандално е. Представете си какво е положението на тези производители, като ви кажат, че единственото решение е да се изкоренят насъжденията. Това е драматично ние лично искаме да знаем и резултатите от проучванията на центъра в Бари. Защо не се публикуват те? Защо никой не може да има достъп до тях? Това просто не може да бъде. Италианските е, е колеги се опитва да решат проблема, който засяга конкретно Пулия. Във Франция също се безпокоим за това, което се случва, защото и в Корсика, и в Прованс в момента има проблеми. Може обаче да се търси решение в е, естественото третиране на е, насъжденията. Благодаря и накрая Господин Дарман, има думата. Може би не е последен. Äh, Благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласен с казаното от колегата Естер Хернанспик. Когато внасяме плодове или животни, трябва да бъдем много по-внимателни какво всъщност внасяме в страната си. При ксилела фастидиоза видяхме какво се случи, но има и други примери, където трябва особено да внимаваме. Последното становище на господин Лазо обаче малко ме притеснява, защото се оказва, че от научна гледна точка е ясно какво трябва да се направи. Има ли патоген, независимо е, какво засяга този патоген, би трябвало преносителят да бъде отстранен, независимо дали ще омъртви животното или ще отсечеш дървото. Това, което се случва в Аполия, е също и отражение на междупартийни боричкания. Не става дума изобщо за научни подходи. Би трябвало, ако искаме наистина да спрем разпространението на този патоген в Европа, да вземем мерки. Ние искаме да избегнем вредите за винаги на нашите насъждения. Затова трябва да ограничим патогена до съответните региони. Разбира се, че това, което се случва, притеснява много и производителите, и селските стопани, но ние трябва да сме сигурни, че болестта се изолира. Не може това заболяване да се разпространява. Единственият начин е изсичането на дървета и изгаряне, така че патогенът да няма към какво да се прикрепи. Всичко останало са приказки. Европа трябва да се освободи от този вредител. Благодаря. Много благодаря, господин Дорман. И сега господин Декастро има думата. Grazie Presidente, grazie anche ai colleghi che sono intervenuti e grazie naturalmente. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха и на представителя на комисията. Първо, благодаря и за е, подаръка на госпожа Гелела Захтина. Явно е, е, то е произведен от е, растения, където няма ксилела, въпреки че благодаря на коментарите на колегите за безопасността. Три коментара. Е, съгласен съм с господин Дорфман и Селестиян. Проблема е глобален при глобализацията. Има и глобализирани заболявания. Видяхме го и с заразяването на палмите и други. Силела фастидиоза, както каза комисията, е, е пристигнала в Европа с, е, от Хондурас и Колумбия с, с декоративни е, кафееви растения. И проблема трябва да се реши, и то не като се намалява контрола на границите, а като се увеличава. Второ, коментар към комисията. Тук става дума за дървета, които съществуват от стотици години. Не става дума да отрежем едно или две онзи деншни дървета. Тези дървета са на стотици години. Трябва да има, трябва да има разбиране за това. Добре, има правила но така най-смирено моля комисията да търси други решения за тази област, далече. Там европейските а, стандарти не се прилагат, защото тези фермери трябва да имат надежда, трябва да има е, възможно да се използват научни данни за повишаване на резистентността. Всъщност единственото, което искаме да направим е хората да могат да продължават да е, се занимават с поминък меделие. Това е основно за тази огромна част от Италия. Нека да реагираме прямо спецификата на конкретната област изключително е важно Европа да проявява е, разбиране, когато е, се е, прилагат толкова радикални мерки. Нека да дадем надежда за бъдеще, като се направят насъждения, които не са заразени в силела. Благодаря. И сега, за да приключим дебата, ще дам думата на представителката на комисията от ГД Здравеопазване и безопасност на храните. Надявам се да ни даде отговор, защото, както видяхте, колегите са много разтревожени. Имате думата. Надявам се да ни дадете и надежда. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проведения дебат, за разгорещените мнения. Какво да ви кажа? Първо, за контрола по границите е ясно, че може би това е и изходната, отправната точка на дебата. Извършва се и контрол, който не винаги е толкова видим, не винаги е толкова прост. Именно поради това сега наложихме мярката в радиус от 100 метра да се изсекат дърветата в близост до заразените. Това са дървета, които иначе нямат симптоми. Необходимо е да се извършат и много целенасочени проверки, а за контрола по границите наистина той е от ключово значение. В това няма съмнение. През 2015 година след гласуване на държавите членки ние въведохме забрани при някои растения от Коста Рика и Хондурас. Това е чисто и просто забрана. Иначе аз не съм съгласна, че контролът по границите е намален. Ние ще имаме и новия регламент за растенията. Той също ще има своята важна роля – вие казахте, че когато ние изнасяме, продуктите ни се подлагат на съответното третиране, студено третиране и други видове, докато ние не го правим при внос. Споменахте и черното петно по портокалите. Това наистина са заболявания, които ще бъдат предмет на законодателни актове на европейско ниво. Вие казахте, че всички тези продукти влизат на общия пазар, те са в обращение, но имайте предвид, че те не могат да бъдат разтоварени, освен ако не се изпълнят много строги условия на контрола. Ние също така разглеждаме какво е разстоянието между разсадника и заразената област. Споменахте и научните изследвания, както и резистентността. Наистина някои маслинови насъждения проявяват по-голяма резистентност, отколкото други. Когато говорим за бактерия, ние не можем в този случай да дадем антибиотик. Когато вие се разболеете, разбира се, обикновено ви препоръчват антибиотик, ако причината е бактериана, но в този случай ние не можем да пръскаме с антибиотици маслиновите дръвчета, защото антибиотика ще влезе във вътрешната структура на дървото. За сега единствената мярка за жалост е изкореняването. Комисията субсидира определени научни програми. Има, например, една програма по Хоризонт 2020, която в момента се изпълнява. Има и бъдеща предвидена програма. Струва ми се, че при новите програми е заделена сумата от 7 милиона за справяне с ксилелата. Надяваме се да стигнем до сортове, които да са достатъчно резистентни. Защото агрономите знаят много добре, че резистентността Понякога наистина може да се намери, но не е много лесно да го направиш по план. Комисията си дава сметка, че може би това е бъдещото решение, но междувременно ние не разполагаме с такива резистентни сортове, които да са ни вече добре познати, добре проверени. самата научна общност предполагам, че ще излезе с публикация по темата, но както е обичайно при тези публикации, възможно е да нямаме такава, защото те още не са готови или просто съответното научно издание не е приело публикацията. Както ви казах, Сложна е тази област. Има, разбира се, и междинни доклади, има проекти, които се изпълняват вече много години и техните резултати ще бъдат оповестени. Но Разбира се, ние не можем да насилваме учените, те ще публикуват своите резултати, когато са готови. Проблемът по-настоящем е следният. Ние искаме да ограничим заболяването до местата, където в момента е разпространено, най-вече в северната част – Искаме да имаме тези зони на ограничаване, като там не препоръчваме изкореняване, само изоставяне. Защото вече е твърде късно, след като изкореняването не е било направено на време. Ние искаме обаче в буферната зона около съответната зона на ограничение. Също да не се прави изкореняване, а само в отделни специфични случаи, например около разсадници на растения, които ще се изнасят или в някои много специфични точки, но принципно там не препоръчваме изкореняване. Това бяха обясненията. Euh, euh, ще отговоря и на някои от въпросите, може би. Ние в комисията ще следим заключенията на научната общност, ще видим какви са альтернативните варианти, не става дума за това да не им обръщаме внимание, но, както и каза колегата от Северна Италия, ние искаме да спрем разпространението на заболяването, това трябва да се предприемат сурови мерки в специфични определени зони. Трябва да ограничим разпространението на тази бактерия. ЕПСА вече го потвърди. Предприятите мерки до сега не премахват бактерията. Очевидно тази бактерия е много устойчива, но това, което се случва, има своето економическо отражение. Иначе проблемът не засяга здравето на човека, но дърветата умират. Може би не в самата първа година на заразяване, но в крайна сметка до това се стига. Намаляват устойчивите сили и всъщност процесът протича доста бързо. Затова и ние трябва да премахнем бактерията. Това е една от най-вредните бактерии в фитосанитарната история на Европа. За това и трябва да се отнасяме много сериозно, да предоставим средства на научната общност, да се съобразяваме с техните заключения, да контролираме това, което се внася. Е, всъщност все елементи на общностното законодателство. Независимо дали става дума за съвета, за Европейския парламент или за комисията, ние всички се опитваме да заложим максималното количество мерки, но те трябва да се изпълняват и когато на местно ниво има отпор, това ни затруднява. Ясно е, че дърветата са скъпи на всички, че не е приятно те да бъдат изсичани, но за съжаление, друго решение няма на този етап. Ние разполагаме с наличните мерки. И разбира се, мерки за контрол, но те трябва да се изпълняват от държавите членки. Комисията не може да тича до пристанищата, за да проверява сама ние казваме на държавите членки какво трябва да се правят. След това ние предлагаме научни изследвания, но ние само задаваме рамката и стимула. Ние не можем да направим сами тези научни изследвания. Много ми се искаше да мога да бъда малко по-оптимистична. Благодаря за въпросите. Много благодаря, госпожо Андре. Като че ли живеем в някакви паралелни реалности. Вие казахте, че сте увеличили контрола по границите, що се отнася до вноса, но членовете на Европейския парламент казаха точно обратното. Освен това, господин Себастия ви попита конкретно каква законодателна промяна ще направите, за да не се внасят цитрусови плодове с черно петно. Да, вярно е, ние обсъждаме ксилелата, но трябва да се мисли и за спирането на вноса на цитрусови плодове с определено заболяване. Както се уверихте от изказванията, ние сме много загрижени. Благодаря ви, с това приключваме работата по тази точка. Госпожо Андре, преминаваме към следващата точка размяна на мнения относно командировката на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Андалусия и Испания, моя регион. Затова донесохме и зехтина. Тази командировка се проведе на 17-19 май. Затова и ви довед, донесох този продукт от Хаен, от Андалусия. Той е типичен за Южна Испания, както и за Южна Португалия. Ние имаме много маслинови насъждения и за това донесохме зехтина. Надяваме се да му се радвате. Пак казвам, той е от Хаен, от маслиновите насъждения около Сегура. Това е планийски зехтин. Зехтин който наистина е с отлично качество. Сега може би трябва да ви уведомя по-подробно за самата командировка. Моят регион е автономната област – която е много гъсто населена. Има над 8 милиона жители. Ние представляваме 25% от цялото селско стопанство на страната. Затова и командировката беше много важна. Тя се председателстваше от нашия председател, господин Шикерски и някои колеги в залата. Ние искахме да обърнем внимание на някои конкретни теми – защото в Андалусия на практика се произвежда всичко, но ние искахме да обърнем внимание на определени теми. Трябва да се има предвид и реалността в Андалусия и нейния принос за брутния вътрешен продукт. Ние посетихме единствената зона близо до Гвадалкивир, единствената зона в Андалусия, близо до парка Андоняна, където видяхме как се отглежда ориза с много специфични характеристики. Много важна е тази култура, за това искахме да видим как се отглежда и то близо до националния парк. Посетихме и провинция Кордова. Видяхме система, която е много важна за нас в Андалусия. Беше много интересна и за членовете от парламента, за секретарията, защото там имаме много специфична екосистема, има е в Андалусия, в Екстрамадура и в Кастия. Това е тъй наречената ДЕСА, а именно съчетанието между селско-стопански земи и гори. Има три дейности в това място след реформата на ОСП и помощта по първия стълб, но трябва да кажа, че сега се оказва много трудно селско-стопанските дейности да се съчетават с горските дейности след проведените реформи. Ние проверихме на място какво се случва в една такава екосистема. Животновътството там е интензивно, отглеждат се крави, свине, овце, всички те е на открито, живеят свободно. Само 3-4 месеца през зимата това не е така, през останалото време са по пасищата наоколо. За нас е важно този вид екосистеми, в които има интензивно животновътство и разнообразие от дейности, да се поддържа. Не би трябвало този подход да се оказва изключен по първия стълб на ОСП. Това би било много жалко. Затова регионалното управление, хунтата на Андалусия, изрази своята благодарност към нас, към цялата група и целият екип, с който работихме и в местната община – ние посетихме и един кооператив, който обединява всички животновъди от тази провинция. Над 3000 животновъди участват в кооператива. Той произвежда мляко. И всъщност там научихме нещо, което много ни хареса. Цената на млякото, въпреки кризата, не беше паднала. Те бяха успели да запазят цената от 0,32 евро цента на литър мляко за производителя на мляко. Виждаме, че този кооператив се развива, въпреки че е в място, което има економически трудности, това е селски район, но може да служи за пример. Ние посетихме и друго място, което е много типично за зоната на Гладалкивир. Става дума за производството на плодове. Съответно ядки и цитрусови плодове. След това посетихме и ферма в Севиля. Там имаше маслинови насъждения. Говорихме за маслиновите насъждения. Имаме, както знаете, концентриране на офертите в Андалусия в момента, нещо, което доведе до по-добри резултати от предходните години. Тази концентрация и кооперативите наистина допринесоха за възможно най-доброто търговско предлагане на маслиновите продукти в мой район. Ето и тук се вижда, че там, където има организация, резултатите са много по-добри. Имам предвид кооперативите. Освен това, посетихме един от паметниците в моята земя, това беше и най-забавната част, може би по-развлекателната. Андалусия, разбира се, е огромна. Ние видяхме една мъничка част от нея. Но ви казах, че Андалусия произвежда 25% от селскостопанската продукция на цялата страна, затова и са представени най-различни отрасли, но ние искахме да разгледаме тези екосистеми, наречени ДЕСА, да разгледаме производството на ориз, на цитрусови плодове. Това беше една малка част от моя регион. Надявам се, че колегите се запознаха. Освен това, Филип ми обяснява, че вече са изпратили писмо с доклад до председателите, за да се разбере какви са трудностите на тези екосистеми и защо не се вписват в първия стълб на ОСП. Би трябвало това писмо да стигне до комисията с подписа на председателя Шикерски и с моя подпис. Това е, надявам се сега, да се наслаждавате на този прекрасен зехтин от насъжденията около Сегура. Казва се Секура. Това е арабско име на района, откъдето идва този зехтин. Надявам се да ви хареса. Se me ha olvidado decir, imperdonable, que se distribuyó eh, el informe del secretariado extenso que tienen ustedes. Докладът, който представям, е даден на секретарията. Вие също разполагате. Това е доклад на секретарията. Елвира и Филип също присъстваха по време на командировката. Искам да им благодаря специално на тях двамата, както и на целия секретарят. Благодаря на всички, благодаря на Маги, която отговаряше от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря на моята сътрудничка Марлейн. Всички ние работихме заедно, много наситено, но искахме да има наистина успех. Специално благодаря на всички, които присъстваха и видяха една малка част от селското стопанство на Андалусия. Господин Богович, вие също имахте възможност да присъствате, може да споделите впечатления. Е, <clears throat> хвала за то приложност. Е, най искрени честитка. Благодаря. Наистина. Благодаря и е поздравление на секретарията. Поздравявам ви Поздравявам и асистентите. Благодаря и на Министерството за чудесната организация. Е, ние посетихме свинеферми, видяхме кооперативите, видяхме маслиновите насъждения, видяхме тези екосистеми и те ни направиха голямо впечатление, особено свинефермите и организацията на тези кооперативи. Те бяха много интересни. А можахте да ни убедите колко е важно да се организира работата добре. Фермерите носят голяма отговорност за себе си самите и за своето бъдеще. Например, млекопроизводителите имаха своя собствен кооператив, имаше търговска мрежа, в която се разпространява млякото. Аз попитах за цената на млякото но ми бяха казали, но ми казаха, че цената е по-добра, отколкото в е, Европа по принцип, така че само това ми казаха. Благодаря за чудесната организация, за чудесното посещение. От, от 20 до 23 септември комисията ще няма никакво съмнение, че то ще бъде много интересно. Господин Себастия има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпа Клара. Аз също мисля, че това беше отлична мисия. Вие много добре се държахте с нас. Такива командировки ни запознават с селско-стопанските обстоятелства и с разминаванията понякога между регламентите и тяхното приложение на практика. Е, видяхме какво най-много е, всъщност тормози животновъдите, бюрокрацията, на която се натъкват и целта е именно такива слабости да се отстранят. Е, Затова и посетихме тези специфични екосистеми, наречени ДЕСА. Понякога те се описват като пасище или ливада, но всъщност става дума за нещо много по-сложно и различно. Наистина, освен селско-стопанството в тези места, имаме и природни паркове, гори. Там, например, може да се срещне европейския рис, който се адаптира и всъщност живее в хармония с останалите дейности. Мисля, че ето това е нещо много специфично и на това трябва да настояваме и при своите командировки, да се опитваме да премахваме тези слабости и пропасти между производителите и законодателството. Това е важно и за подготовката за бъдещи командировки. Още веднъж благодаря. Благодаря на целия екип за тази толкова продуктивна командировка. Благодаря, госпожа Мой. Allora, io volevo ringraziare prima di tutto per l'organizzazione di... Благодаря. Благодаря най-напред за организацията на мисията и за чудесното посрещане. Всички много ни помагаха, посрещнаха ни с отворени обятия, разказваха ни за региони, показаха ни всичко, което искахме да видим. Всичко беше много интересно. Интересно беше да видим как е, нашите решения се прилагат на място, как се приемат те, от хората, които работят в млечния сектор, например. Беше интересно да видим тяхното ежедневие и да видим как нашата работа се отразява в него. Цялата тази верига от производителите до фермерите, до, до потребителите на крайния продукт. Това беше много интересно. Видяхме че благодарение на добрата организация цената на млечните продукти не е паднала. Това беше много интересно. Може да се получим, получим от тази организация, защото това е явно един добър пример за добрата организация на целия производствен сектор. Едно нещо, което ми направи дълбоко впечатление, беше обсъждането на, на, на нещата с хората. Те са всъщност на една и, от една и съща страна. Производителите, преработвателите, експертите, научните работници. Всички те работят с частни компании, с частния сектор и се вижда, че на всички нива сътрудничеството е добро Използват се европейски средства, включително и за изследване, и резултатите се връщат във фермите. Така, въпреки кризата, хората имат своята, своята заетост – В тази част на Испания видяхме чудесни примери, където големите производители не съществуват за сметка на малките производители. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Много благодаря, госпожо Мой. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Много беше хубаво да видим какво се случва в този регион. Благодаря ви за добрите думи. Радвам се, че го постигнахме. Благодаря на Елвира за отлично свършената работа. Благодаря на Филип, на Марлей, на Маги, на всички, които бяха с нас и които ни помогнаха по време на командировката. И наистина, господин Богович, сега ще чакаме командировката във вашата страна през средата на месец септември. Нямам съмнение, че ще бъде много интересна. Така преминаваме към 13-та точка одобрение на препоръките, изготвени от координаторите на комисията. Препоръките на координаторите по време на последното заседание, което се проведе вчера сутринта, е, са ви изпратени по електронната поща. Всички трябва да сте ги получили. Освен това, мисля, че разполагате и с копие на хартия. Ако няма възражения, ги приемаме за одобрени. Ако няма други въпроси, ми остава да ви уведомя за следващите заседания – 19 юли заседание заедно с комисаря Хоган. 8.30 до 10.30. А след това казва, че не работим. Не, ние ще сме единствените, които ще работим идната седмица. Следващото заседание е на 30 август от 9 часа сутринта. Това са двете предвидени заседания. Сега нека да пожелая на всички много хубава вакансия. Разбира се, имаме и това извънредно заседание. Аз също ще присъствам, както и председателя, но все пак използвам възможността да пожелая на всички много хубава вакансия. Нека всички си починем и да се върнем триумфално през септември. Благодаря.